Okay. Well... Добре, добре дошли всички на тази среща на комитета. Много съм щастлива, че виждам някои нови членове, които никога не са идвали в комитета преди това. Много съм доволна и сега всички моля да седнете бързо и тихо, за да се опитаме да работим по дневния ред колкото може по-ефикасно. Вече имаме някои петиционери. Съжалявам, че трябваше да чакате. И така, добре дошли на тази среща на пети и да се надяваме, че ще бъде една ползотворна сутрешна сесия. Ако няма нищо против, нека да приемем дневния ред. И искам да отбележа, че съдобната среща днес ще започне в 2.30. Пак казвам, 2.30, следобната сесия. Това беше е, едно споразумение. Така се разбрахме. Имаме много малко време за работа, така че сега за да работим по досиетата имаме половин час повече. Така че ще ви помоля да обедате бързо да се върнете 2.30. Сега да погледнем точка 3. Това е одобряването на протокол от е, юли, който беше пуснат в оборот. Ако нямате нищо против, нека да го одобрим. Добре, да се счита, че е одобрено. Също така искам да ви уведомя, че искам да поздравя нова Хана, която е една Хана Игнатова, която е, а, стажантка. Добре дошла. Тя е българка и ще работи с нас до края на февруари. И се надяваме да и нали, вашето участие и моля кажете ми как може нещо да направим и ние Убедена съм, че ще бъдете много полезна на секретарията и на всички нас. Нямаме други точки. Преминаваме по гласуването на доклада относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман. Докладчик е госпожа Мици. Искате ли да кажете нещо преди гласуването? Не, благодаря. Имах много плодотворни срещи с докладчите в Сянка. Благодаря на докладчите в Сянка. Благодаря на асистентите. Okay, I hope that you have your voting cards. Надявам се, че вече са във вас картите ви за гласуване. Добре е докладчицата да си включи картата в машината. И сега, след като вече направихме това, вече никой не чакаме действаме. Ако не сте дошли на време, си понасяте последиците. Първо, параграф 3. За. Против. Т.е. това е изменение 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Приема се. Окей. Компромис 4 in favor. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 27. За,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 Проверяваме с електронно гласуване начало на гласуването по изменение 37. Край на гласуването и се отхвърля. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 с две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 е оттеглено. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, Приема се. 60 за. Против. Трябва обаче да посочите. Въздържали се, отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 63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 В, има ли възражения срещу устното изменение? Възражения? Кой е за устното изменение? Против? Трябва да проверим. С електронно гласуване. No, we, we cannot vote. We cannot vote. We cannot vote on it. It's okay. Не можем обаче да гласуваме. Председателката говори без микрофон. Значи гласуваме сега за първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, при, е, отхвърля се. Сега 71 за, против, въздържали се, приема се 73 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Начало на гласуването за проверка по 73. Край на гласуването, с което се приема. Компромис 13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 въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 разделно гласуване, първа част за, против,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 с голямо мнозинство се приема. Поздравление за докладчика. И разбира се, поздравяваме Европейския омбудсман, който върши чудесна работа и сега с този доклад още по-добра. Сега една кратка почивка ще направим, за да може тези, които напускат залата, да го направят много бързо и тихо. Fine. So, when... И така. Когато всички почитаеми гости вземат местата си, да започне. И така, петиция 1468 за въздействието върху околната среда на изграждане автомагистрала върху земетръсна зона и петиция за защита на обект по Натура 2000 и други е, обекти в Емилия, Румания. Е, има опасност те да бъдат увредени от магистрала. Приветствам с добре дошли вносителите. Думата има Лука Фериоли за няколко минути, 3-4 минути и след това Силвано Талявани, ако правилно произнасям името. Най-напред господин Фериоли. Госпожи господа, госпожо председател. Имам няколко минути, ще се опитам да бъда кратък и заедно с това да ви представя проблемите и евентуалните решения на проблемите. Проблемът е много сложен. Трафикът в една индустриализирана страна като Италия е важно, но също така трябва да се претеглят ползите и цените и в такъв случай натежава защита на околната среда и защитата на здравето на живите същества, е, за, кои, за което има опасност от необратимост. Един проект може да бъде изграден или разрушен. И това има економически аспекти, но вредите за околната среда и здравето, които често са тясно свързани, е, често трудно могат да бъдат възстановени. Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, страна по която е Европейския съюз по смисъла на решение на съвета 93 626, и изисква да се направи оценка на отрицателното отражение на големи проекти върху биологическото разнообразие по член 2 на конвенцията, за да бъдат избегнати или сведени до минимум. Тази оценка трябва да спомогне за постигането на основната цел на Европейския съюз, прият от Европейския съвет през март 2010 година, за да се спре загубата на биологическо разнообразие и да, и да се избегне влушаването на екосистемата и те да бъдат възстановени тогава, когато е възможно. Харта на основните права в член 35 предвижда формирането и при формирането и изпълнението на политиката на Европейския съюз да се гарантира високо ниво на защита на здравето на хората и също така защита на околната среда. Високо ниво на защита на околната среда и подобряването на качеството трябва да стане част от политиката на Европейския съюз. Тук става дума за един проект за автомагистрала, който не съответства на европейските директиви за оценка на околната среда. Този проект отнема почвата, която е, е селскостопанска и с добро качество е, и би имало отражение е, върху климата, върху шумовото замърсяване, ще се, ще се стигне до повишаване на хидрогеоложкия риск и ще се задълбочи атмосферното замърсяване което вече е предмет на процедура за нарушение 2015 и 2014 и 2017 година. Реалните последици са стандартите на здравето и живота на граждането и вреди за околната среда. Това вече е отбелязано в съобщение за печата. Това, което искаме от тази комисия е да направи оценка с посещение на място, да оцени евентуални нарушения на директивата за обществените поръчки, като си има предвид, че дружеството Аутобренеро, което държи 51% от концесията, вече не е мажоритарно публично дружество и с концесия за, а, за автомагистрал А22, която е изтекла от 3 години, се нарушават е, правилата за конкуренция е, и европейските концесии. И искаме да се изпрати предупредително писмо на Министерството на околната страна на Италия на региона Емилия-Романия, е, като си има предвид, че превенцията е винаги по-добра, особено когато става дума за необратими процеси, като се има предвид че последващи санкции на вече нанесена щета води до създаването на прецедент, който изпраща послание, че може да се разрушава и замърсява, след което се плаща просто глоба. Ако това не бъде разбрано, Европейската общност може да премине към санкции и да отежни тези вече, които са наложени. Альтернативата, която вече е предложена, е да се довърши един стар проект с трасиран път. Той никога не е довършен. Thank you. Благодаря ви. Приключихте по много елегантен начин и сега искам да поканя колегата Таля Вияни да вземе думата също за не повече от 5 минути. А, не сте а, приключили, така ли? Защото вече изминаха 5 минути. Само 30 секунди, ако обичате, за да приключите. Основното послание, което Европа трябва да изпрати, е, че който замърсява плаща, а не, че който паща може да замърсява. Това е погрешно послание. Високата смъртност и влушаването на здравето са много важни теми, като имаме че вече имаме, като имаме предвид, че от 83 нарушения 18 са свързани с околната среда, очевидно е, че италианската държава не обръща внимание на тези теми. Благодаря ви е, за това, че подчертахте този важен принцип, че замърсителят плаща. Сега ще дам думата на вашият колега за не повече от 5 минути. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на тази комисия. Става дума да си е, опише нещо, което е много по-подробно, отколкото в предишната петиция. Става дума за инфраструктурата, която ще се отрази върху ако бъде е, осъществена, ще има естествено отражение върху местните, местните условия проекта за автомагистралата от съответната категория е един проект, е, който става дума за една магистрала с висока скорост. Трябва да подчертая факта, че трасето на външната част на магистралата е и преминава през центъра. Проектът вече стигна до своето окончателно решение през 2004 година и беше решено с много, много сериозни инвестиции. което имаше много силно развитие и има необходимост да направи връзка транспорта, транспортните връзки и съответните региони на територията. Трябва да им, например, пармиджано реджано се произвежда в тази област и други. Всичко вътре в тази територия. Но що се отнася до връзките с индустриалните региони, транспорта на, дъл, на, дъл, на дъл, дълги разстояния на стоки, това е альтернативен транспорт трябва да се преди альтернативна спор по вода и а, по железопътни а, пътища. това беше решено от а, и в Европейския парламент беше разгледан този въпрос. Инструктората е в, се извършва в един, една, един компрометирана околна среда и причините основно са географското разположение, където много сериозно, дълги периоди през годината, особено зимно време, има почти е много трудно движението и там се задържат изключително много замърсители във въздуха. Голямото развитие на манифактурното и земеделската производство е, замърсява много околната среда в този район. И в този контекст е, през годините се създаде една ситуация на е, влушена околна среда, което е, води до предварителната смърт на много лица, и това нещо беше е, отбелязано и в европейски, от Европейския съюз. В този контекст и свършването на тази, изграждането на тази автомагистрала ще увеличи трафика и трафик на много с, е, тежки автомобили, които превождат стоки, което ще влуши още повече ситуацията, където има много силна смъртност. Както вече го цитирах, ще има много сериозно разрушаване на околната среда. И това беше документирано и подчертано и което изисква абсолютно, абсолютно преобръщане на тенденцията и съответните нормативна уредба в Европейския съюз за подобряване на въздуха в тази област. Не само, не само в района околната среда е е, влошена, но всичките е, екосистеми от проекта Натура 2000, където се налага, където се изисква опазването на околната среда. И е, много региони, много части в този регион са засегнати. Екосистемата ще бъде силно влошена ако се изгради действително новата магистрала и се засили трафика. Освен това ще има и доста отражения върху, по-слаби отражения върху екологичните части на, върху някои части на региона. Този, този проект всъщност противоречи на взетите решения в областта на околната среда много е, предписания и препоръки, които са част от проекта на Министерството на околната среда и на е, територията, между които 57 от Техническата комисия за проверка на околната среда, 127 от е, Емилия Романи и други решения на е, Министерството. Много предписания имаше е, за, във връзка с, с този регион и във връзка с тази магистрала. Аз искам да се обърна към председателката с молба за няколко секунди, за да изразя едно така, неудобство и някои искани. Как е възможно в контекста на, на тази слаба био, слабо биологично разнообразие, които вече са на исторически минимум поради много проблеми, които са свързани помежду си, с а, по някои малки коридори, някои области. Трябва да бъде извършвано едно проучване на отражението върху околната среда преди да влезе в проекта, но преди окончателния проект. Как е възможно комисията, вие, да е решила да се съгласи с този проект, когато има толкова много предписания и решения по този въпрос. Възможно ли е, тези предписания да се обръщат към е, общини, които нямат необходимите финансови и други е, средства, за да приложат тези предписания. Обръщам се към комисията да остават отворен този въпрос и да направи необходимите проучвания като даде положително, е, е, положителен отговор. Благодаря за вниманието. I thank you very much. Благодаря. Думата има представителя на Европейската комисия, господин Сиприяни. Благодаря, госпожо председател. Разгледахме препоръките, включени от подателите на петицията и разгледахме информацията, която предоставиха италианските органи, а именно на интернет страницата на Министерство на околната среда. И видяхме, че за този проект, който е, обсъждаме, има пълна оценка на въздействието върху околната среда, извършена между октомври 2012 и юли 2017 с много допълнителни документи, включвания, допълнителни оценки по няколко а, аспекта, различни други бележки, констатации, подадени от а, обществеността, от неправителствени организации и така нататък. Всичко това е достъпно на Министерство на околната среда на интернет страницата. Виждаме, че резултата от този процес, от тази оценка е приемането на декрет в на 25 а, юли 2017 е, от страна на Министерство на околната среда, където се казва, че а, проекта отговаря на а, редица изисквания, включени в а, този документ. На основата на подадената от подателите на петицията информация, и на основата на пълната оценка на въздействието, комисията на този етап не вижда нарушение на конкретно законодателство в областта на околната среда. Що се отнася до загрежеността за качеството на въздуха, повдигната от страна на подателите, искам да припомня, че тези аспекти са обект на две други процедури по нарушение за нарушаване на граничните стойности по директива 50 от 2008 година и тези процедури все още са в ход. Благодаря, казва председателката. Знаем ли на какъв етап са тези процедури по несъответствие? Имаме ли информация? Знае, че е деликатен въпрос, но все пак, ако имате някаква информация комисията. В момента те са на етап обосновано становище, изпратено към италианските органи. Това е много ценна информация, защото когато ние в нашата комисия сме изправени пред информация за а, процедури по несъответствие в ход, ни е много полезно да знаем на какъв етап от а, процеса са стигнали нещата. Сега давам думата на членовете да се изкажат. Госпожа Сери. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителите за присъствието и за това, че представиха тази важна петиция. Най-напред рамката, която представи комисията, Очевидно има поредица нарушения от страна на италианската държава. Изпратено е мотивирано становище за намаляване на пределните стойности на твърдите частици и азотен окис. Това, което най-много ме очудва в оценката на комисията е, че в рамките на предписанията 200, има 200 предписания които са поискани от общините. Не се знае дали те имат възможностите и ресурсите да ги приложат или е, следят. Има предписание за непрекъснато наблюдение на качеството на въздуха. И на мен ми се струва, но комисията не го казва, че Италия е в начален етап за, за предупред, предупреждение, просто защото няма наблюдение на качеството на въздуха и може ли комисията да ни каже а, дали а, този район е включен, след като има предписание за наблюдение на а, качеството на въздуха, трябва да се покаже дали има нарушение или не, дали предписанието е изпазено или не. Разбираме защо много граждани се сърдят от това, че се изграждат бетонени кули, които отнемат от почвата и които вредят върху една екосистема, която би трябвало да бъде обхваната от директивите за местообитанията и птиците, за които според които искам да уточня, че регионалните органи предвиждат да се направи оценка за два отделни региона. Зони, които са зони за специално, за специална, специално защитени е, зени. Имаме две еднакви е, становища, е, които по много повърхностен начин правят анализ. Е, и да се види дали каква е вредата върху птиците. И това е от процедурна гледна точка да се провери доколко се спазват процедурните изисквания. Сега от политическа гледна точка искам да кажа, че този проект не е полезен за гражданите, тъй като няма да реши проблемите с трафика, няма да е, реши проблемите на мобилността, просто защото е стар проект, който не съответства на изискванията на района, нито пък е, трафикът, нито пък ще намали замърсяването на въздуха. Разбира се, има регионален план, който трябва да се спазва. Става дума за един от най-замърсените региони в Европа и да държи тъжното първенство по брой на лица починали от замърсяване на въздуха. И в заключение петицията трябва да остане отворена. Надявам се колегите да подкрепят и настоявам да бъдат изпратени писма на регионалните власти и на министра на околната среда, който е дал разрешител. Много е важно да се чуе гласът на гражданите. Проектите са безсмислени и анахронистични. Благодаря, госпожа Валина. Благодаря, госпожа Валина. Благодаря на петиционерите за техното изложение. Искам да изразя нашата подкрепя, но смятам, че за съжаление има много случаи на нарушение на директивите, които са предвидени за защита от околната среда. И ние установяваме многото процедури, които и използват държавите, за да заобиколят резултатите от оценките на въздействието. Доколкото разбирам, това е един проект от преди 15 години, който се възстановява отново и трябва да се припомни на италианските власти, че като се погледне трасето на този път, то противоречи на резултатите от оценката на околната среда и въздействието върху околната среда. Става дума за един земеделски регион, който ще бъде сериозно засегнат от този проект, ако започнат строителни работи, така че трябва да помислим относно защитата на земеделието в рамките на общата земеделска политика, по-точно – и трябва също да се занимава с въпроса за хранителния суверенитет на Европейския съюз. Трябва да поставим ударението върху това, че трябва да се извърши оценка на въздействието върху околната среда, която да е актуална и независима. И трябва също да се проведе една, едно обществено допитване, за да бъдат спазени задълженията европейските задължения. Така че аз желая тази петиция да остане отворена, европейските власти да пишат до италианските власти. Мисля, че и ние трябва да го направим, за да изразим нашите притеснения и нашето желание да бъде извършена нова оценка на въздействието върху околната среда. И друго нещо, мисля, че комисията трябва да изясни финансирането на този проект какво се предвижда в рамките на това, да вземем под внимание този въпрос при оценката на въздействието върху околната среда. Трябва също да се изпрати писмо до комисията Рейджи, за да може и тя да представи доклад по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Не виждам други колеги, които искат да се изкажат, за това давам думата отново на господин Велиоли и след това на господин Талиавяли. Благодаря е, за въпросите, които засегнахте, защото те са много важни. Исках да посоча, че старият проект за скорост на магистрала е много добър. Той беше прекратен. Изградени са няколко километра, които стигат до никъде. Този проект би струвал една пета от цената на магистралата не виждам защо трябва да се унищожава цял район, след като вече е намерено решение. Освен това, железе, изграждането на железница, към което Европа се отнася много благосклонно. Надявам се, че вашата комисия ще успее да изпрати ясно послание на министъра на околната среда и на регионалните власти. Благодаря ви за това, че ни отделихте време. Заповядайте вие. Благодаря. Само две точки. Само два въпроса. Иска да продължа до където говори е, колегата. Абсурдът на тази работа се подчертава и от това, че от економическа гледна точка никога не е, е, не е имало интерес, никога не е било дано оправдание, обяснение, което да е подкрепено с данни, че тази инфраструктура може както вече беше казано, да допринесе за економическото развитие. Второто нещо, което е важно, държим сметка за това, че ние говорим за една територия, която е, е, се, се съсредоточава най-вече върху качеството. И не може да разбере как качеството ще се подобри с някаква автомагистрала, която И последното нещо, обръщам се към отговорника за техническата комисия, ако не се лъжа техническата комисия, който цитира факта, че са, всичко е проучено. Искането от един гражданин, от един експерт. Как, въпросът е как да се да, да смятаме, че всичко е направено нормално, след като има 200 и повече предписания, това означава, че един проект трябва да бъде най-малко е, да отговаря на тези предписания. Аз просто като обикновен граждани питам. Нека да спрем за момент. Да си предвиди време, за да може тези предписания тотално да бъдат записани всичките в този проект. И тогава вече може да говорим отново по този въпрос, за да може е, гражданите да знаят е, какво точно ще бъде изпълнено. Благодаря. Fine. Um, and now it's up to... Сега трябва да вземем решение. Не е лесно. Комисията казва, че изчерпала всички възможности и няма, и няма нарушение на законодателство но гражданите и ние продължаваме да се тревожим и трябва да направим точно това, което казаха някои колеги, петицията да остане отворена и да изпратим писмо на органите на Емилия Романи и да кажем пределно и ясно, че се прилага принципът замърсителят плаща, че ние се тревожим за здравето на гражданите. Също така трябва да споменем с водената процедура за нарушение, че няма да се меси, но ще изразим притесненията на комисията. Това е което можем да направим и може би да посочим, че действително не сме за каквото и да било за обикаляне на, правата, на правилата и разпоредбите. Благодаря на комисията за това, че е изчерпала всичките си възможности. Ангел. Анджела. Мисля, че е, е важно да се каже, че ако финансирането се извърши с европейски фондове, бих искала тази петиция да бъде изпратена до комисия Режи, за да може тя да извърши проучване на тези фондове, които са предвидени за този проект и да каже своето становище. Exactly, that, I forgot that. Да, благодаря, че посочихте това. Да, ще изпратим писмо на Комисията по регионално развитие за това, че има предполагаемо нарушение на използването на европейски средства. Ще ги помоля да огледа този въпрос и с това можем да приключим а, с тази а, петиция. Благодаря ви, че изложихте много ясно вашата а, кауза. Продължаваме с петиция 92017 от името на Но Танженциале Парко Делтичино за 655 подписа за изграждането на сложна пътна инфраструктура в защитени зони. Тук с четирима вносители ще ви дам по две минути. Започвам с Анезе Гуерески. Радвам се, че до мен седи италянец и ще бъркам по-малко имената ви. Благодаря на комисията за това, че прие да обсъди нашата петиция. Преди 16 години беше представен проект за, а, а, за магистрала, който да прави връзка с летището Малпенза. Тази магистрала ще премине през парка на Тичино, признат от ЮНЕСКО за биосферен резерват ще е включен в проекта. През 2015 година беше, при, беше и променен проекта, беше премахнат връзката с а, западният околовръстен път. Нашият комитет беше създаден през 2011 година и то обединява граждани против проекта. Ние сме за устойчиво развитие и, и ремонт на съществуващите пътища и, и по повече използване на обществения транспорт бяха събрани 10 000 подписа на граждани против проекта. Заведахме дело пред административния съд. и Имаше много шествия. Последното беше през 2015 година най-голямото шествие в региона всички издружения на гражданите и на сълскостопанските производители се присъединиха. Искам да кажем, че този проект не може да бъде разрешен в основа на направена оценка на въздействието ето защо смятаме, че тази оценка не, не се смята за валидна и не съответства на директивите за околната страна на Европейския съюз. Призоваваме да не се приема подобен проект без активното участие, без да бъдат изслушани гражданите. Освен това смятаме, че само с активното участие на жителите на района може да се изгради устойчив проект. Само така може да се спазва околната среда, биологическото развитие и селското стопанство на територията на двата парка. Целта на на нашата мобилизация да се да се отмени този проект, който е анахронистичен. Сега е хубаво да се, пре... да се изкажат представители на сълскостопанските производители и двама кметове. Прекрасно, че давате думата на избрани политици, защото те могат да вземат думата и никога да не я дадат на, на друга. И така, добре дошли на двамата кметове, господин Пилтини и господин Бона. Заповядайте и много ви моля, бъдете максимално кратки. Bene, buongiorno. Добър ден, благодаря. Казвам се Джовани Пиотини, съм кмет на Албайрате, в който живее 4000 души, голяма част от които са селскостопански производители ние винаги сме били против този проект, защото има въздействие върху околната среда. Той е твърде голям и твърде скъп и няма да реши проблемите на местния трафик. Альтернативното решение е да се предприемат други устойчиви и по-ефтини мерки, по-конкретно ремонт на съществуващите пътища, железопътен път е, и изграждането на велосипедния лей, свързващи различните общини, които сега не съществуват магистралната инфраструктура би имала вредно въздействие върху околната среда. Нашата економика се основава изцяло на качеството на околната среда ще бъдат отнети 30% обработваема земя, ще има а, щети за системата на водоснабдяване, ще има щета за връзките, за биологическото разнообразие. Ние сме за окончателната отмяна на този бе ненужен и скъп проект проект, за който не е направена оценка на ползите и разходите. Не са направени проучвания на, на, на, на, на трафика на автомобили. Смятаме, че трябва да се, от, да се отмени проекта защото той, той допълнително ще влуши трафика. Освен това, промени съвет, Върховния съвет на общественото благоустройство промени становището си по този проект. През 2017 година беше беше направена оценка, че не съответства на нормите и е необходимо да се направят значителни промени. Заедно с това беше одобрен същия проект с предписания, които е, противоречат на предишното мнение. Според нас това е процедура в нарушение което излиза и става ясно и от правен анализ, който поръчахме. След представянето на документите беше поискано да се излезе с мнение без да се направи предварителна оценка на документите и становището на комисията. Документи, които, с които ние все още не разполагаме. Благодаря ви и аз. Господин Бонач, кмет на Касинета Ди Луганяно прекрасни имена. За съжаление не мога да ги произнеса както трябва. Ако искате да видите нашият град, сте добре дошла. Преди всичко благодаря на комисията и делегатите, че ми дадоха възможност да присъствам тук. Общината на Касинята и Луганяно, която представлявам от 2007 година, каза стоп на разрушаването на територията. Ние беше одобрен един план, който всъщност не допринесе нищо за растежа Въпросът е да се запази парка, зичин, от който ние сме част, също така и земеделските райони, които съществуват на нашия, нашата територия, също опазването на околната среда. А в Касинета де Логаняно, където е преминава един канал, един, една река, където, която може да се използва и се бил, отглеждан около биологични култури. И всичко това иска да мине една магистрала, която преди 20 години се говори, която свързва наш, нашия регион с е, Милано. Но вече тя не, не, не, не е необходима и затова беше е, анулиран проекта, но бяха асфалтирани някои зелени територии. Асфалта, който в Италия изяжда на практика голяма, голяма част от е, голяма част от територията. И аз съм тук да се обърна да приемете тази наше, това наше оплакване и да, заспрете тези а, строителни работи, защото и ако може да бъдат, да се извърши само една малка част от 20 милиона евро предвидени за тези, това строителство, да се инвестират в обществения транспорт и ЖП транспорта, които са доброто решение. Да се инвестира за една, една устойчива мобилност, както се работи в цяла Европа. За... Аз представям хиляди гласове, това е да се спрат тези работи, които разрушават нашата територия, и се позволи на нашите деца, както да наследят това, което ние сме получили от нашите бащи. Beautiful... Благодаря отново за красивите снимки, които ни показвате. Сега искам да поканя господин Оливеро Дарио, който представлява асоциациите в региона и той може да се изкаже в максимум два. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господа комисари. Аз искам да е, и накарам да разберете откъде ще минава тази магистрала, ако изобщо се осъществи. Нашата една от най-запазените от е, земеделска гледна точка територия, провинцията на Милано, както и другите два парка, Вале де Тичино и Парко Агриколо, който е най-големия в Европа. Тази област е големия бял дроб на Милано и са важни всичките всичко, което беше казано за, този, за тази област, която е най-замърсена в Европа и имаме нужда не само от а, добри политики, но също и от а, е, средства, за да се предотврати това замърсяване на въздуха. Пейзажа също беше нарушен и осъществяването на тези е, проекти ползваха европейските фондове за поддържане на е, историческите области в региона. Но всичко това се оказва, оказва силно въздействие върху производството и качеството на земеделското производство, производство и има економическа стоеност. Между другите сектори в нашата зона земеделието е основна. Имайте предвид, че през последните 10 години се увеличи на 4 пъти област земеделието в тази регион. Има всевъзможни, произвежда, всевъзможни много важни продукти, хранителни продукти. И 30 е, от е, фермите вече минаха на биологично производство. Също така се е, работи по проблема с околната среда. Един от проектите, които ние изготвихме, проекта Либрарси, е е, цели опасването на околната среда в тази област. Противопоставянето на тази магистрала се подкрепя от всичките организации. Искам да кажа, че ние смятаме, че за бъдеще няма да може да че проблема за мобилността не може да бъде е, решен с схеми, които са абсолютно стари, които няма, няма да направят нищо повече, освен да задълбочат проблемите, които вече бяха установени. Благодаря. Thank you very much. And... Много ви благодаря. И сега с радост приканвам господин Марко Гаспаринети от комисията да ни уведоми какви са последните актуални факти за обстоятелствата. Благодаря. Мога ли да се изкажа на италянски като а, знак на уважение към вносителите? Благодаря, госпожо председател. Беше квалифициран като стар проект и това е така от всички гледни точки. Това беше посочено от присъстващите кметоди, но и от правна гледна точка – тук новата директива не предвижда решение с задна дата. Ние ще отговорим от правна гледна точка по отношение на спазването на директивата, която не е активна. От в момента, в който беше повдигнат въпроса с директивата 2008 година, председателката на комисията по петициите поиска комисията тази процедура да бъде отложена. Смятам, че мога да кажа, че този проект заедно с много други проекти, които в Италия продължават да се изпълняват не, независимо от това, че са в грубо нарушена директивата от 2008 година. Как е възможно в Италия отговаря, че през 2025 година ще се спазят изискванията, но тогава но изискванията са а, задължителни от 2005 година. Има първа, първо осъдително решение а, за Италия за през 2006 и 2007 година. Втората процедура за нарушение, която не е първа, а, иска от Италия да поеме своята отговорност – тъй като се унищожават територии, които могат да бъдат наречени бял дроб. Те са засипани с цимента. Тези многобройни случаи на проекти не съответстват на интересите на района, както казват кметовете. Аз се притеснявам, че този проект, както и много инфраструктурни проекти в Италия, могат да бъдат решени само в процедура за нарушение, която ще бъде заведена пред съда. Все още не е взето решение да, когато държава членка казва, че задължителните максимални стойности от 2005 година не се спазват и ще бъдат спазени през 2025 година за Ломбардия и Венето. Това са двата най-богати региона в Италия дори няма оправдание като тези, които е, използват България и Полша за подобни случаи. Има един е, е, случай на е, процедура за нарушение, съсъдително решение за България за нарушаване на нормите за твърдите частици. ЮНЕСКО също даде свой отговор, що се отнася до Отговорът трябва да кажем, че самият закон е обект на процедура за нарушение. Всъщност, процедурата за нарушение е архивирана и разпоредбите вече не, се, не са приложими. Би било полезно, ако комисията по петициите ни да ни каже по-ясен, ни даде по-ясно становище за разли... за разликите между първоначалния вариант на проекта и сегашния. Сега чета, че новият проект от 2015 година съответства на предишния проект. Ако съответства, очевидно и предишните изисквания въжат, на това, което чух днес, някой каза, че този проект не съответства на първия и на мен ми се струва, че има разлика между записаното съобщение в текстовете на комисията и това, което се предвижда. Много е важно да разберем дали проекта, за който говорим, е нарушение на проекта, прият през 2008 година или пък става дума за нещо съвършенно различно. От гледна точка на правните последици има разлика. Директива като тази няма не се прилага с задна сила, но ако има нова директива, ще бъде предложена тя извинявайте за тези правни разсъждения, но мисля, че е в интерес на петицията да се изясни дали този проект съответства или не на това, което е прието през 2008 година. И това е едно съмнение. Моята е, задача е да разсея това съмнение. Що се отнася до общия проблем е, за състрояването в Италия е, и което води до влушаване на качеството на въздуха и Европейската комисия трябва да предприеме мерки за превишаване на лимитите за е, твърдите частици. Италия е на трето място след България и Полша по отношение на медицинските и здравни проблеми, предизвикани от лошото качество на въздуха. Благодаря. Благодаря и аз. Полезно беше да чуем това е, ясно от вас. Е, нека тогава ви помоля всичко това, което ни казахте така любезно, да ни го предоставите и в писмен вид като информация, тъй като то внася нов елемент е, към предишната информация, с която разполагахме. Мисля, че това е важно и за различните заинтересовани страни и в Италия. Има думата членовете Елеонора. Благодаря, госпожо. Преди всичко, благодаря още веднъж и петиционерите, и най-вече кмет, кметовете, асоциациите и гражданите, които се мобилизираха до този момент, защото се борят толкова време срещу този проект. Искам да благодаря също за много точното изявление, е, обяснение, което направи комис... Европейската комисия, защото де-факто всички с тези въпроси за нас са много важни, не само на, от правна гледна точка. Става дума за оплакванията, за спазването на европейските нормативи, но и от политическа гледна точка, което ние тук представляваме политическото мнение. Лично аз очаквах преди две години, даже по- повече от преди две години, на, на манифестацията, която беше проведена срещу този енти, енто нарушение на територията и много неща бяха казани, но искам да повторя. Това е един проект абсурден и луд, защото който идва от едно минало, с, от един стар проект, който вече няма никакъв смисъл. Връзката с летището в Малпенса, което не е основно, както се мислеше при 20 години, че може да стане, е, това не решава истинските проблеми, които е, са свързани с ежедневния живот на хората, които живеят на тази територия. И това пътуване на жителите от тези райони към центъра на Милано не решава тези проблеми. И това много пъти сме казвали води до сериозни затруднения. Няма никаква логика вече да има такава, такава, такава магистрала. Но а, тук има екологическа, е, екологически преход, който е, дори на европейско равнище ние се искаме да подкрепим тази различно, това различно земеделие, екологично земеделие, да се предлагат проекти от този вид към биологическото производство и новите е, земеделски практики. И сега всичко, с това се разрушава всичко това. Няма да повтарям кои са основните проблеми, които касаят територията от гледна точка на замърсяването на въздуха. Просто искам да повторя, че към тези проекти ние е, насърчаваме използването, продължаваме да насърчаваме е, един е, силен трафик. За... И трябва да се осигури обществен транспорт по-скоро, който да е, е устойчив, който както примерно с а, ЖП транспорта, който не е достатъчно развит. А освен това и региона Ломбардия харчи много голяма част от парите си, от баланса а, в а, изграждането на инфраструктура и само една малка част остава за инвестиции, що се отнася до ЖП транспорта. Така че искам да приключа като кажа с това, че сме пред един стар проект, една оценка на въздействието върху околната среда, която е стара, която вече не е валидна, която се базира на трафик, който вече не е същия и най-вече е, една промяна в проекта, която е, тук, са, тук е зачеркната една част от е, инфраструктурата и трябва днес да се преоцени да се извърши една нова оценка на въздействието върху околната среда. Това го искат и е, гражданите, ние също като Европейски парламент. Това да бъде предмет и на писмото, което ще изпратим до председателя на комисията, е, което искаме от председателя на комисията петиции да изпрати до националните медните регионални власти и Министерството на околната среда, за да чуят те искането на гражданите за, срещу този проект и едно альтернативно, альтернативно предложение, което да бъде чуто. Така че аз се моля председателката да запише това в писмото или да остави всъщност петицията отворена. Благодаря, Леонора. Веднага давам думата на Анджела Валина. Благодаря. И само да повторя това, което вече беше казано за триковете, които използват проектите, е, когато искат да реализират инфраструктурни проекти. Благодаря на казаното от комисията. То беше много ясно. Няма какво да се добави. Вярно е, че замърсителя трябва да плати за замърсяването, но това не означава, че просто защото плащаш, можеш да си замърсяваш. Предприемачите имат много пари. Трябва да напомним на италианските власти какво трябва да направят. Проблемът не е само в Италия, а във всичките ни страни. Е, свидетели сме на това, че конвенцията от Архус е, се е, нарушава. И тук има случай на злоупотреба с европейски фондове, господин Вали. Аз живея в Милано и на 500 метра от къщата ми е най-голямата онкологична болница в Европа, защото в Милано въздух, няма циркулация на въздуха той е замърсен и следователно хората боледуват. Това е свързано с високи разходи за италианската държава, когато трябва да се лекуват тези хора. Да не, т.е. и от економическа гледна точка губим. Този тип проекти, които, които са много, не е само този проект, за който сега се говорим, е, много е важно да, се, да следваме казаното от комисията и да проверим от екологична гледна точка дали оценката на околната среда не е устаряла, но също така да се направи економически анализ, тъй като твърде често подобни проекти се основават на прогнози за автомобилно движение, което в крайна сметка не се реализира и приходите не са по-низки от очакването. Има много проекти, по които е, са изразходвани европейски е, средства но много често фондовете не са достатъчни, те се финансират от, дофинансират от граждането. Европейската комисия и Европейския парламент трябва да защитят гражданите на моя район, за да може и политиката за обществени поръчки, в Италия там често има намеса на мафията – Необходимо е Европа да говори с малко по-ясен проблем, тъй като имаме сериозен проблем. Околната среда, управлението на средствата и подобни инициативи са полезен повод да се окаже натиск върху властите в Италия. Благодаря. Благодаря на колегите за бързината им. Сега давам думата на вносителя Гуарески за много кратко изказване възоснова на това, което чухте. Проектът за връзка на летището Малпенса и магистралата е, е необоснователен. Не Няма е, да се. Не е необходим този проект. Очевидно, ако искаме, ако погледнем а, е, трасето на пътя, това е първоначалният проект. Само, че това е магистрала, която се разделя и няма да стигне до а, околовръстния а, път. Няма да осигури връзка с Малпенса. Сега искат да изградят а, нов а, път ние, които живеем в този район, знаем как стоят нещата с, с, с трафика. И сме наясно с това, че този проект е налудничав. Сега а, той ще влуши допълнително нещата, няма да улесни по никакъв начин трафика защото част от а, трафикът, а, който не минава през нашата зона, ще минава през нея. Според нас истинския проект е този от 2015 година и смятаме, че оценката на въздействието не е вярна, тъй като се представя една съвършено различна картина. Вярно е, че отделни части са същите, но проектът е съвсем различен. Мога само да добавя, че тук се замисляме за това, че се използват средства за изграждане на път – и няма възможност да се направят промени. Казват ни, не можем да променим предназначението на фондовете. Благодаря. Ще се опитам да обобщя. Мисля, че има консенсус, че петициите трябва да останат отворени да изпратим писмо на националните власти, Министерството на околната среда, на Министерството на инфраструктурата и на местните власти да покажем, че проектът би навредил на гражданите и също така да посочим проблема с спазването на законодателството и да ги насърчим да продължат диалога с комисията, защото в този случай комисията е на наша страна. Има някои елементи, които вие като вносители трябва да представите на комисията. Е, ако правилно разбрах, е, вие бихте искали да ви предоставят определена информация, така че свържете се като напускате залата и предоставете нужната информация на комисията с копие е, към нас в комисията по петиции ще получим актуална информация от комисията в писмен вид и разбира се, благодарим ви за това, че дойдохте чак до Брюксел. Разбираме значението на проблемите и защо е необходимо те да бъдат отнесени към по-различно ниво. Тази част на Европа е твърде красива, за да бъде унищожавана. Благодаря ви още един път. а, приятно, приятен път обратно в а, тази красива част а, на Европа. Сега думата има господин Мариас. А, доклад относно разисканията на комисията по петиции. Докладчиците в Сянка много тясно сътрудничество работиха, за да можем да подготви този доклад и да го приемем преди края на година. Господин Мария, си имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с благодарности към секретарията за доброто сътрудничество, за усилията по съставянето на този доклад. Много е важно е, всичко това, което включихме в него за начина по който оперира нашата комисия е, с данните от 2016. За мен беше удоволствие да бъда докладчик е, и през 1994-та година всъщност като професор в университета точно с това се занимавах правото на петиция в Европейския парламент и всъщност аз подготвях научни текстове, проучвах на английски, на френски и е, след Мастрихт това беше една е, от темите в проучването на Европейския парламент. Нека също така кажа, че е много важно да има такова право на петиция, тъй като както видяхме и по-рано, гражданите имат съответните права. Видяхме ето тук италианските граждани – дойдоха и повдигнаха въпроси, за които са загрижени. По този начин те участват директно. Това е единствената комисия, в която могат да го направят. Споменавам това в моите изследвания от 1994 година и с използването на тази възможност тук като докладчик структурата на изследването ще видите във втората част едно изложение и там се казва, че информацията за а, правото на петиция трябва да се разпространи, за да се упражнява то. Много е трудно. А, иначе има ограничение за броя думи, които се използват през 2016 година. Сме имали 100, 1569 години, а, петиции. А, в началото са с. А, няколко стотин само. Имаме сериозен, сериозно увеличение. Важно е също така да се знае, че голям брой от петициите се считат за допустими и виждате и цифрите за 2016 година а, за, по повод на петициите, кои са допустими и кои не. А, Италия и Германия а, увеличават броя на петициите от а, тях и с оглед на проблемите на Гърция с тройката нямат възможност да занимават и с петиции. И така, английския е най-използвания език, след това е италианския, гръцкия е чак на 8 място. Не е много лошо, но Италия и Германия са водещи в класациите, Гърция 8. И така като теми имаме вътрешния пазар, правосъдие, основни права, околна среда и, по- и така нататък и така нататък. <coughs> Виждате, че основните сектори от които се интересуват европейските граждани, съществуват и петиции за тях. Тъй като излъчваме тази дискусия в момента в интернет. И това е нещо, което съвсем често правим. Трябва да сме точни тук. Затова а, имаме много важни проекти в Гърция за а, Халки Дики, за Филис. А, наистина неприемлива ситуация. Ще дойде нова петиция по този въпрос и също така други комисии и също така други въздействия в Гърция. Ένα θέμα το οποίο ήρθε εδώ στην Επιτροπή. Както и въпроса за немските репарации. Това е въпрос подаден към тази комисия не веднъж и през септември 2016 сме приели тази тема, тази петиция, но за съжаление на 8 септември септември 2016 година а, мнозинството от координаторите помолиха да се затвори тази петиция, защото не, па, не попада в приложното поле. Но аз обясних, че попада, защото това е много важен въпрос, свързан с взаимоотношението между Гърция и а, Германия, хилядите убити от а, нацистските а, сили и също така а, заемите от взети от а, а, Гърция. И разбира се, имаше гласуване с мнозинство и за съжаление се отхвърли петицията, но нашата комисия не иска да а, направи каквото и е да било публично изслушване за немските а, репарации и година след година се отхвърля нашето предложение. Но още веднъж а, а, Следващата година бяхме отхвърлени от всички политически групи, тук включително Европейското ляво, предложението да се организира обществено изслушване за немските репарации. Гуе с изненада отбелязах, че не гласува за. Може би иска да помогнат на немското гръцкото правителство, но в нашия доклад, госпожо председател, включваме много важни въпроси, които представляват загриженост за гражданите в Европа. Европейската харта за човешките права, нейното съществяване, тя трябва да се прилага. Има и решение на съда, което казва, че държавите членки са задължени от хартата до степен, в която има а, все пак транспониране в националното законодателство на разпоредбите на тази, а, този текст. В 7 говорим за един много важен въпрос, а именно какво ще се случи а, с правата на нашите граждани след Брексит. Виждаме, че много често се говори за това какви права ще бъдат запазени за европейските граждани, включително 63-те хиляди гърци в Обединеното кралство. Какво ще се случи след Брексит и какви ще са техните права? Нещо друго много важно като дейност на комисията е свързано с въпросите за хората с увреждания Подкрепяме, разбира се, усилията на комисията по петициите, а що се отнася до договора от Маракеш, правата на а, незрящите, това е нещо, което максимално скоро трябва да се предприеме и а, е много важна инициатива, която сме предприели. А, след това имаме въпроси свързани с а, децата и а, отношението към тях, какво се случва с всички тези а, деца, които са обект на спор а, за родителски права, когато се раздели двойката и в десета точка говорим за а, максимално бързо говоря, госпожо председател, но това е. А, друг въпрос за правата на а, хората а, да предприемат нужните инициативи, както и в 11-та. Поздравяваме медиаторите, които работят много а, а, близко, тясно сътрудничество с нас и а, колегите, които ще говорят след мен, ще а, прибавят своите наблюдения, така че да се присъединим към доклада и това ще ни е полезно за работата от тук нататък, за да можем да а, гласуваме в кратък срок. Карто майор а, председателката цитира латинската а, а, пословица, с която казва, че и аз смятам, че Картагена трябва да бъде разрушен. Не знам защо това е, ли, винаги ми идва това на ум. Каквото и да говорим, каквото и да обсъждаме, вие винаги успявате вашата любима тема да а, е, я а, е, включите. Така, а, тук са сред нас докладчиците в Сянка. Ще напомня, че се гласува в 5 на 22 ноември, за да можем да включим в декемврийската пленарна сесия. Сега с радост давам думата на колегата. Благодаря. На словашки ще се изкажа. Аз съм докладчик Сянка за този доклад. Да. Господин Прета трябваше да бъде тук, на моето място, но аз е, ще го замествам сега. Нашето становище е абсолютно положително. Е, много сме доволни от е, сътрудничество с господин Мариас. Този доклад е много професионално написан. Господин Прелас подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност на решенията, на вземането на решенията в рамките на комисията. Длъжността, функцията, която изпълняват работните групи, налага да се съсредоточим върху Брекзита. Ние не знаем какви отражения ще има този брезик. Приветстваме също и това, че Комисията Пети се бори за да защитава европейските инициативи. Добре е, че се включват е, в този процес и гражданите. Така че ние сме съгласни с господин Пария, с изключение на едно единствено нещо. Това е въпросът, който касае евентуалните а, военни репарации за Гърция. Господин Прела подчертава, че ЕНАПА няма да гласува по този въпрос. И от името на всички колеги мога да кажа, че ние ще гласуваме против. Аз имам малко по-резервирана позиция. Добре разбирам господин Мариас, който се бори за своите идеи. Ако ми позволите, господин Мариас ми напомня баща ми, през 60-те години, който винаги е казвал, че Съветския съюз и комунизмът трябва да изчезнат, защото това не са логично оправдани системи. И 20 години по-късно той се оказа прав. Може би след господин, господин Мариан, след 20 години ще бъдете прав. Благодаря. Um... Благодаря. <clears throat> Искам да приветствам доклада. Също и аз. Благодаря на докладчика и на секретарията приветстваме голяма част от проекта, но има някои изменения, които подготвяме. Четири точки има, които искам да направя, на които да се спра. Ясно е, е от броя на петициите и факта, че няма голяма промяна в броя им, че все още имаме много работа за това да е, уведомим и осведомим добре гражданите, че те имат право на петиция и ми се струва, че е добре да обмислим как проактивно можем да направим всичко това. Един от е, начините, и това ме впечатли по-рано, е, е да покажем как работи а, комисията ни а, от името на а, вносителите и как сме им помогнали. Мисля, че има много смисъл да покажем как точно работи комисията вътре в парламента и как това се отразява съвсем ясно на начина по който живеят гражданите, как раз, решава конфликти извън съдебно. И в тази връзка, мисля, че един от въпросите, които са много важни, е, че тук могат да се чуят гласовете на гражданите. Така че за мен е впечатляващо, че само 61 вносители са били тук през 2016 година. Когато говоря с вносителите, те наистина смятат, че по този начин а, се случват нещата за тях и а, се променят, когато те могат пряко да общуват с а, комисията, с институциите, може би ако наистина обръщаме внимание на времето и на какво искаме да обърнем повече внимание, това би било а, все пак а, за вносителите. А, през последната година, а, разбира се, а, се взе решението за това е, изслушване, за което, е, в което ние участвахме през 2017 и нашата комисия има много важна роля. И това, което мен ме впечатли е, че преди референдума в Обединеното кралство много граждани гледат на Европейския парламент като възможност да се чуят гласовете им. И е жалко, че в доклада се разглежда Брексит а, по много кратък начин, а именно в този момент на криза, а, хиляди граждани са гледали на Европейския парламент като начин да се справят с техните проблеми. Много граждани има в Европа. 4,5 милиона в Единеното кралство и в останалата част на Европейския съюз, които са загрижени за това какво се случва по повод на Брексит и, пре... и също преговорите по Брексит и смятат, че Комисията по петициите е единствения начин да се чуе гласа им, да се да повлияят. Така че ми се струва, че може малко повече да се разшири този параграф за Брексит в доклада. Разбирам, че все пак е взето предвид, но въпреки това смятам, че е много важно и не го казвам само като а, депутат от Обединеното кралство, но а, има а, много граждани европейски в Обединеното кралство, но също така има и много а, граждани от Обединеното кралство в останата част от Европа. И мисля, че и за тях трябва да се помисли. И третия момент е свързан с езика по повод на качеството на отговорите, които получаваме от комисията. Ако искаме да преодолеем тази липса на доверие, която в момента съществува с обществеността трябва наистина да получим по-подробни отговори от комисията, но и от съвета. Много рядко идват държави членки, които да защитят позициите си, когато бъдат атакувани. Би било интересно да чуем и позицията на италианското правителство. И не само тук. И съвсем набързо четвърти елемент. Смятам, че мрежата за петиции е много добра стъпка напред. Малко ме притеснява, че членовете в тази мрежа са също и в нея участват само членове от нашата комисия, които са участвали и в други комисии, така че не разширяваме много тази мрежа, както сме аз и Ярослав, но ми се струва, че можем да разработим конкретни указания за екипите на други депутати, така че да може да се разпространи по-добре е, информацията за правото на петиции и така нататък. И на последно място искам да кажа, че би било много жалко, ако докладчикът се опитва да използва този доклад за е, неговата конкретна кампания за която всички знаем много в резултат на дискусиите в нашата комисия последните няколко години. Но този доклад е важен за работата на цялата комисия. Нека да не поставяме в опасност целият доклад на основата на нещо, което вече е решено посредством ролята на комисията в съответствие с всички други правила по демократичен начин. Това е моята молба към докладчика, когато говорим за компромиси. Благодаря. И разбира се, всичко това, което споделяте като мисли е интересно за всички нас и аз ви ви насърчавам да направите тези изменения, за които говорихте. Анджела. Благодаря, госпожо. Най-напред искам да благодаря на господин Мариас за този проект доклад. Миналата година аз самата се занимавах с, тази, с такава работа и с удоволствие ще ви помогна, ако имате нужда. Ще ми се господин Марианс да се спре на завещанията 2016 година, където левицата гласува за запазването на тези петиции. А що се отнася до увеличаването броя на петициите, аз мятам, че това е положително. Това не значи, че има повече проблеми. Този увеличаващ се брой, това са допустими петиции е, доказва, че е, гражданите по-добре познават е, този инструмент, по-добре познават комисията и използват по-добре своето право на петиции. През 2016 година, както каза докладчикът, 61 петиционери участваха в разискванията на комисията и мисля, че вие имате предвид е, хората, които са участвали физически в тези заседания. Така че приветстваме този доклад. Групата ни е съгласна с основните аспекти на този доклад, това, което е казано за, примерно, за инициативата на граждани за Европа, което има много голям потенциал за да засили участието на гражданите в управлението на Европа и за съжаление, е, тук вече лично мнение, е, Европейската комисия ще трябва да е, разчисти пречките, за да позволи гражданските инициативи да могат да доведат до добри резултати. Споделям също и критиката, която беше направена относно приложното поле на Европейската харта на основните права. Мисля, че сроковете и качествата на отговорите бяха подобрени. Днес бяхме свидетели на едно чудесно изявление от страна на комисията. За съжаление, друг път сме присъствали на примери, които са точно обратното и, и пък и по някой път комисията дори не е участвала. Приветстваме също и тясното сътрудничество, което а, бе установено с Европейския омбудсман и искаме да изразим нашата подкрепа за този доклад и ще гласуваме за този доклад. Благодаря. Комисията иска ли да каже нещо? Да, благодаря, госпожо председател. Най-напред приветстваме доклада и благодарим на господин Мариас и другите участници за съдържанието Наясно сме, че в момент, в който има нарастващо недоверие в някои държави към институциите, вашата комисия играе много важна роля, както всъщност беше и споменато в проекто доклада, като връзка между институциите и гражданите. Аз лично очертах няколко въпроса, които са много важни. Нещо като чудовището Лох Нес и свързан с тълкуването на член 51 от Хартата на основните права. Комисията винаги е прилагала юриспруденцията на съда не може да бъде и другояче. Така че топката е не в полето на комисията, а на държавите членки. Ако един ден този член се промени. Вторият много важен въпрос е свързан с преговорите по Брексит. Никой не, не успорва и това е оказано в доклада, че трябва да се от, да се предприемат мерки за защита правата на гражданите на Европейския съюз, в Великобритания и на гражданите на Великобритания в Европейския съюз. Е, по отношение на гражданската инициатива. Видели сте предложението на комисията и подобряването на този инструмент, е, тъй като улеснява достъпа и подпомага за положителен е, изход е, от предложения, свързани с бъдещи инициативи. Накрая господин Мариас в доклада подчертава, че цени работата на омбудсмана. Същото въжи и за нас. Мятаме, че господин Райли върши чудесна работа. Госпожа Райли, миналата година тя излезе с предложение за добра администрация. Не става дума само за това да бъдат посочени виновните, но да бъдат посочени и унези, които вършат добра работа. Благодаря ви много за свършната работа и ние ще проследим гласуването. Благодаря за конструктивното ви изказване. Да, разбира се, ние трябва да усъвършенстваме междуинституционалното споразумение. Мисля, че сега сме много по-близо до тази цел, отколкото пред няколко години. Благодаря ви много. Крайният срок за внасяне на изменение 18 е октомври в 3 часа след обяд. Сега напускам залата. Веднага пак ви давам думата, господин Мариас. Извинявайте, но трябва да бързам за друга среща. Благодаря. Благодаря на вас и на други колеги за коментарите, които ще бъдат взети предвид. Само ще а, посоча че, а, за а, въпроса за репарациите – през 2000... Аз споменах член 16. Ако има политически сили или колеги, които не са съгласни, това е раз... различен въпрос. Те имат право на свое мнение. Само искам да кажа, че през септември 2016 година групата на Обединената левица гласува за моето предложение. За съжаление, заседание на координаторите беше гласувано да не се провежда изслушване по въпроса на германските репарации. Въпросът е сериозен. И в вашата страна има проблем. От 1947 година остават нерешени въпроси. Има доклад за имущество от 1947 е, година. Ако има все още нерешени проблеми и днес, имам право да бъда оптимист. И мисля, че въпросът е сериозен, именно въпросът за германските репарации. Възоснова на дискусиите, моето предложение – към колегите е вносителите, които идват са много малко, само 60 души са присъствали лично поради това, че нямат възможност да присъстват. Те сами трябва да си платят пътя и економическата ситуация е трудна. Може би можем да проведем видеовръзка имаме техническите възможности, така че вносителите на комисии биха могли да участват в разговори на чрез видеоконферентни връзки. Това е важно, защото така ще се почувства присъствието им това в Еврогрупата провеждат такива видеоконференции. Втори въпрос, който искам да повдигна за комисията е, че ние в тази парламентарна комисия започваме обсъдия и комисията може да, да предприеме мерки в случай на нарушение на законодателството, като заведе дело. Очаквам вашите коментари, още очаквам да получа вашите изменения и мисля, че по повечето въпроси има широко съгласие. Има един въпрос, по който има разделение, а именно репарациите. Аз държа на своето мнение и въпросът не е получил исторически отговор. Благодаря, господин Мариас. Благодаря за изказването. Благодаря на всички, които участваха в дискусията приключваме разискванията по тази точка. Последната точка в дневния ред е моят устен доклад за констативно посещение в Варнака, Кипър. Ще бъда много кратък. Благодаря на всички, на секретарията. Благодаря на нашите съветници, благодаря на местните служители в Кипър за отличната организация на посещението. С нас беше дошъл чудесен екип. Възникнаха два проблема, които трябва да бъдат разгледани. една ивица от 1600 метра, на която ще се изгради индустриално пристанище. Проблемът е, че не е имало разговори между общината и управата на пристанището. Не е воден диалог между администрацията на пристанището и гражданите. И вносителите се притесняваха, че пристанището ще, ще се окаже вредно за общественото здраве. Обсъдихме въпросите в Ларнака. На втория ден, когато бяхме в Никозия, различните министерства имаха различно мнение по една и съща тема. Така че се оказа, че няма много добра координация между различните министерства. И за да обобщя, Министерството на економиката ни информира, че има планове за второ пристанище. Което, в което да се обработват опасните товари и пристанището до Ларнака да се използва само за туристически цели. Това е, се очертава приемливо решение. Друг проблем е индустриална зона близо до града и тук хората се притесняваха от опасни вещества. Посетихме обекта, не видяхме повод за притеснение, но не можем да не се отнесем сериозно към тревогите на вносителите. Ние ще подчертаем, че разрешителните, които са издадени от е, Министерството, трябва да бъдат е, предмет е, на ясни условия и Министерството на околната среда ни увери, че няма да се издават разрешителни тогава, когато става дума за опасни вещества. Кметът на Ларнака каза, че за първи път се срещна с ръководството на пристанището и тази среща беше по време на нашето посещение, т.е. не е имал предварителна консултация, затова благодаря на служителите за подготовката и се надявам, че те ще могат, че ще може да се гласува през декември. Имате ли коментари или въпроси? Да, има един въпрос. Благодаря. Само да поздравя всички участници. Мисията беше много добра. Благодаря на Наталия за чудесната организация. Поздравления и за председателя. Много добре беше организирана мисията. Всъщност най-добрата до сега. Всички сме дали информация на председателя за това, което сме видели въпроса за оценката на въздействието, извършено от самото предприятие. Е, липсата на диалога между администрацията и гражданите по целия проект се очертава като основен проблем. Това е което искам да кажа, само да поздравя за чудесната организация. Някой друг? Не. С това сутрешното заседание приключи. Приятен обяд. Ще продължим в 2.30.